Dear colleagues, good afternoon. Драги колеги, добър ден. Although we are not really numerous, I, I think... Не сме многобройни, но въпреки това според мен можем да започваме. As usually, we begin by adopting our agenda. Както е обичайно, ще започнем с приемането на дневния ред. Искам да ви уведомя, че точки 6, 13, 17 и 19 се отлагат. Господин Лебретон. Nous avons une langue, euh, j'ignore la provenance, mais ça n'est pas du français. Il y a un problème de... Има проблем с устния превод. Е, в моите слушалки се чува език, който не е френски. Може би трябва да проверим, е, като че ли чешкия е, звучи в слушалките ми. Извинявам се, още не съм научил чешкия господин председател. So, uh, do we have French now? Сега френският чува ли се? Да. Да, благодаря ви. So, once again, uh, adoption of agent още веднъж приемане на дневния ред. Точки 6, 13, 17 и 19 се отлагат. Възражения. Не виждам. Дневният ред е прият. Точка 2. Съобщение на председателя. Искам само да ви припомня, че утре ще се нуждаем от картите си за гласуване. Даже още днес ще гласуваме, тъй че пак ще имаме нужда от тези карти. Точка трета. Одобряване на протоколи от заседания. Ако не постъпят възражения до края на днешното заседание, протоколите от заседанието на 22 и 23 март 2017 година ще се смятат за одобрени. Сега продължаваме с точка четвърта. Изслушване на подбраните кандидати за поста председател на втори апелативен състав на службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Yeah. So as you know, as you know, uh, as provided by the uh Както знаете, както предвижда регламентът на Европейския съюз за търговските марки, нашата комисия участва в назначаването на подбраните кандидати за поста председател на втория апелативен състав на, Европейс... на службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, пост, който се е освободил. Днес ще изслушаме трима кандидати, които са подбрани от управителния съвет на въпросната служба. Ще ги изслушаме по-отделно. Започваме с първия кандидат, господин Фолияр. Um... Е, yes. Uh, Господин Фолияр, добре дошли. Благодаря ви за това, че сте тук. Ще имате възможност да се изкажете пред комисията след около 10 минути. След което ще има 10 минути е, за въпроси и отговори. Тоест имате възможност да се изкажете за около 10 минути. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. За мен е удоволствие да съм тук. Изказването ми ще се различава от това, което първоначално смятах да направя като изказване. Сигурно знаете, че става дума за трима кандидати, но те са от две националности. Един германски и двама френски кандидати, а, за да не а, смущавам шансовете на другия кандидат, реших да оттегля кандидатурата си. Но пък а, това е възможност а, да а, изразя виждане за това как а, според мен трябва да протича работата на а, апелативния състав. Е, може да ви кажа какво аз бих искал е, да бъде постигнато в бъдеще, какво ми се искаше е, да постигна. Най-напред за мен първите пет години от моя опит са прекарани в адвокатска кантора, представлявах клиенти, дружества, предприемачи, като съм защитавал техните инвестиции. Към службата на Европейския съюз постъпих през 2001 година. Най-напред работих в отдела за дизайните или промишлените образци. И след това имах възможност да се присъединя към екипа, който отговаряше за воденето на делата в правната служба. 14 години се занимавам с това. 14 години защитавам решенията на апелативния състав, когато те бъдат обжалвани. Става дума за дела по търговски марки над 100 годишно. Повече от 3 години бях екип на бях ръководител на екипа за процесуално представителство. 14 юристи работеха с мен, около 400 общо са били делата годишно. Това са моите задължения. Давам насоки, съвети на колегите, осъществявам надзор върху работата им, за да направя така, че е, позицията ни пред е, Съда на Европейския съюз да съответства на нашата практика и на законодателството. От опита си, както в частната адвокатска практика, така и в администрацията, съм извлякал някои полуки и исках е, да ги споделя с вас. И те ще съставляват част от препоръките ми към всеки, който би се кандидатирал за председател на състава. Първо, едно съдебно решение или друго решение не е добро, ако е само законосъобразно. То е добро и още по-важно се възприема като добро от адресатите си, ако това решение отразява съобразяване с економическите последици т.е. председателят на апелативния състав и неговите колеги трябва да разбират економическата действителност, която се разполага до някъде извън юридическите аргументи. Това е ключова предпоставка за приемане на решения, които са съобразени с економическия контекст и среда. Втората полка, която съм извлякал е че е, много важна роля на председателя на апелативния състав е да гарантира, защото е, неговите колеги и административни сътрудници е, използват максимално своя капацитет. Има голямо напрежение за спазване на срокове, но това не трябва да се отразява върху качеството на решенията, постановявани от състава. Много важно е да бъдете независим, но това, че сте независим, не означава, че не носите отговорност, особено отговорност за качеството на решенията. Така че председателят на състава следва да гарантира, защото решенията, приемани от състава, да не бъдат догматични, а да бъдат прагматични. Още нещо във връзка с качеството на решенията. Те трябва да бъдат максимално често приемани с оглед на съществото на спора, а не да се използват процесуални норми само за да се отхвърлят исканията, жалбите и да се е, намалява по този начин работата. Това означава да се постига материално правна справедливост, когато решавате делата по същество. Е, процесуалните норми е, разбира се, не трябва и да бъдат предмет на злоупотреба. Не трябва да се водят излишни дела и да се правят излишни разходи от тези, които ползват системата. Третата полка, която съм извлякал, е, че резултатът, който ще постигне председателят на апелативния състав, ще бъде резултат от екипна работа. Председателят трябва да има капацитета да убеждава другите и да има способност да се вслушва в другите. Председателят трябва да има възможност да разпространява своя ентусиазъм и познания, да ги споделя – с членовете на екипа си. Така че председателят трябва да бъде отражение не само на собствените си качества, но и работата му трябва да бъде отражение на качествата и то високи качества на хората, с които работи. Последна четвърта препоръка. Екипната работа означава работа и с други екипи. В този случай работа с други апелативни състави, за да се гарантира единство на практиката на всички тези състави, което има значение за е, доброто качество на практиката на самата служба. Това са полуките от моя 12 годишен професионален опит и това е, е моето заявление е, на мисия – е, което бих направил, ако не този път, то друг път. Аз в бъдеще винаги бих препоръчал на председателя на състава да има предвид, е, че е, апелативният състав винаги работи за частни заинтересовани лица. Ако това го помните, адресатите на вашите решения винаги по-добре ще приемат тези решения. Тези адресати са в частния сектор и това означава, че ще бъдат по-малко и жалбите пред съда на Европейския съюз. Втори елемент на нещо като пътна карта в тази връзка е, че ресурсите на службата трябва да бъдат оптимални за постигането на материално-правна справедливост и, както казах, по възможност решенията трябва да се вземат по съществото на случаите, а не да се използват процесуални норми за прекратяване на делата. Трето, трябва да се е, максимизират професионалните качества на членовете на апелативния състав. Е, те трябва да работят с максималния си капацитет, като се започне от самите членове на състава, мине се през е, техните юридически сътрудници и се стигне до административните сътрудници в крайна сметка колективно се постигат резултатите, съставляващи единна практика. А това е най-важната цел най-подходящият начин, по който един апелативен състав служи на своята институция. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, значи, разбираме, че вие оттегляте своята кандидатура, нали така? Ще оттегля своята кандидатура, да ще я оттегля. Още не съм имал възможност да го направя официално, но взех такова решение след като се консултирах с другия френски кандидат и неговия екип, тъй като има двама французи, които са кандидати за тази длъжност. Да, разбирам, обаче сега в момента от процесуална гледна точка все още сте кандидат, нали така? Да, докато бъде оттеглена официално кандидатурата ми, аз се водя кандидат. Благодаря. Желая ли някой от членовете да зададе въпрос? Uh, in the... Не виждам интерес. В такъв случай, тъй като няма въпроси към вас, като имаме предвид, че не възнамерявате да поддържате кандидатурата си, благодаря ви за това, че дойдохте. Довиждане.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 So, Mrs. Е, Госпожа Мелгар, добре дошла на нашето заседание на Комисията по правни въпроси днес. Даваме ви думата за около десетина минути, за да направите своето експозе, след което ще разполагаме с 10 минути за въпроси и отговори. Можете да говорите на всеки един от официалните езици на Европейския съюз. Мерси, месье президент. Бонжур. Благодаря, господин председател. Е, добър ден на всички. Ще се изкажа първо на испански, после на френски, после на италиански, после на немски, и ще приключа на английски. Me llamo María Virginia Melgar, nací hace 57 años en una pequeña ciudad del Uruguay llamada Minas. Вирхиния Мелкер. Родена съм преди 57 години в една малко градче в Уругвай, наречена Мина. Случила съм в италианско религиозно училище до края на гимназията и матурите ми бяха на английски и на френски в е, Алианс Франсез и Алианс Американа. Взех решение да уча в Франция. На 17 години пристигнах в Париж и започнах да уча в Пари де Асас, е, където е една от най-добрите правни програми и а, се дипломира в областта на наказателното право. След това станах адвокат и през 1982 година започнах своя стаж. След това бях заместник прокурор в Версай. И е, през 1991 година станах командирован национален експерт към правната коми... служба на комисията. Работих като юрист в областта на свободното движение на стоки и вътрешния пазар. Представлявах комисията пред съда тогава известен като първоинстационен съд. Давах съвети на държавите членки и се занимавах с правни съвети в комисията. А там започнах да се интересувам от ин, индустриалните, а, от правата на индустриална собственост – последната година като командирован експерт работих в Генерална дирекция 3 промишленост, където работих по-конкретно по химическите вещества. След това преминах конкурс за юрист към комисията. Започнах работа в Европейския е, в Брюксел и е, това стана през декември 1994 е, година. Службата за марките, дизайните и моделите през януари 1995 година. И се занимавах с а, марките и с а, възражения в тази област. През 2005 година започнах да работя в службата по патентите на Европейския съюз в Мюнхен. Там работих 5 години по институционни въпроси Представлявах институциите пред Административния съд на Международната организация по труда. Управлявах екип от 45 юристи от различни страни, работещ в Холандия и Германия. И отговарях за бюджет от над 500 000 евро. Върнах се в службата в Аликанте в началото на 2010 година като юрист, е, работещ по дела в съда повече от 4 години. На 1 септември 2015 година станах член на съда и работих с колегите си на френски, английски, испански и португалски. Работихме на италиански и представях решения на италиански. Ораторката преминава на немски. Решенията се вземат и на немски и немско говорящи колеги се занимават с тях. Много решения се пишат на немски. Немският е втория работен език – Учила съм немски дълго време и продължавам да подобрявам знанията си по този език. Решенията, които вземаме, се вземат в контекст на сътрудничество и те са свързани с основните цели за подобряване на оперативната ефективност – и подобряване на достъпа до системи за интелектуална собственост и познания в тази област. Основно е да се работи, основното ни, основната ни ежедневна работа е насочена към линия на действие 5, работа с клиенти, линия 6, засилване на системата за интелектуална собственост. Един от важните критерии при работата по обжалванията са сроковете. По-настоящем работим с срок 8 месеца. Това може да стане по-бързо обаче, мисля, че срокът може да бъде намален на 6 месеца, ако има особено необходимите инструменти. Трябва да сме по-близки до своите потребители. Целта на службата е през следващите 5 години да бъде организация насочена към своите потребители. Бихме могли да увеличим броя на устни изслушвания, където съветите могат да предлагат е, посредничество, медиация. Е, там, където неформалното решение би било по-добре. Може и качествено да се подобри качеството на решенията, които се вземат. Има определен процент решения, които се анулират от съда по процедурни причини. Нивеят на потвърждение са 25%. Мисля, че те могат да се под... подобрят. И съм готова да посветя своето време, енергия и опит, за да се постигнат по-добри резултати. Смятам, че е, всичко, което изложат, изложих, ме ме, ме прави много подходящ кандидат в тази позиция. Благодаря. Now it is the time for question. Благодаря. Сега имате думата за въпроси и отговори. Връщам се към членовете на комисията, господин Андерсен. Thank you. I have, uh... Благодаря. Четири въпроса имам, но в интерес на спазване на графика за времето ще се огранича до два. Първо, позволете да ви благодаря за изключителното езиково изпълнение. Сега 2015 година решение, което е взето по отношение търговски марки, за решение взето от службата във връзка с регистрация. Изключително противоречиво решение, що се отнася до наистина един от най, една от най-важните и известни е, творби. Решението е взето след е, предварително отказване на е, възможност за регистрация, тъй като не се отговаря на изискванията за регистриране и по-рано Белгия има отказ 2013 година. на 1 януари изтичат правата 2016 година, съобразно правата авторска собственост. Сега вече тези права би трябвало да бъдат прехвърлени в общественото пространство. И ако така стоят нещата, очевидно има тук противоречие в духа на правото. Частна организация регистрира правата. Искам да попитам, вие като кандидат за този пост председател, втори оперативен съвет на службата. Къде ще очертаете границата между частните страни със свои интереси, включа и от друга страна обществените интереси при защита на, търговската, на интелектуалната собственост? На второ място, европейското законодателство, което изпълнява договор от Маракеш – създаващ по-добър достъп за книгите за незрящи хора. Как точно може да се подпомогнат, например, библиотеки, така че да се даде възможност за движение на книги за хора незрящи по цял свят? и има ясни задължения, които съществуват, нови, които могат да се вменят. Как е, може да се подпомогне изпълнението на тези задачи? Thank you very much. Uh, is... Благодаря. Заповядайте. Äh, Благодаря, господин председател. Госпожа Мелгар, добре дошла. С интерес и слушах вашите уводни думи. Един въпрос остава обаче у мен относно независимостта на службата и казаното от вас. Апелативният състав, членовете му, разбира се, трябва да бъдат независими. Не бива да бъдат обвързвани в хода на взимане на своите решения от нищо. Така че въпросът ми към вас е как вие действително бихте проявили на практика тази независимост. Благодаря, председателя. Господин Фос. Да, благодаря. Аз също имам един или два въпроса към вас. От една страна, в а, Апелативният състав има конкретна процедура, която трябва да бъде следвана. И се питам, какво мислите вие относно правните процедури, които трябва да бъдат следвани в хода на работата на апелативния състав? И какво според вас е най-важният професионален опит, е, с който вие можете да допринесете за работата. Председателя, изглежда това са всички въпроси. Госпожо, имате думата сега да дадете своя отговор. Thank you very much. Благодаря. Много интересни въпроси, наистина. По отношение търговска марка Анфранк. Аз лично мога да ви отговоря, мога институционално да отговоря. Това беше много противоречив въпрос и в службата наистина имаше противоречиви позиции. Аз лично бях шокирана, защото мисля, че не трябва да приемаме търговска марка Франк за книги, защото не се предполага да ви проследяваме кой всъщност завежда иска за търговска марка. От друга страна, законодателят казва, че има търговски марки, има различни е, варианти на лого, които трябва да останат свободни, за да може обществеността да ги използва за своето ежедневие. Имайки предвид това, аз лично бих отказала тази търговска марка за книги, защото не съответства на философията на законодателството. Но вие знаете, че този въпрос беше изключително противоречив в цяла Европа. Има все повече и повече примери в бъдеще, също те вероятно ще се увеличават има дружества, които възнамеряват да придобият монопол, защото наистина това е търговската марка, изключителни права, защото са първите. Те са интелигентни, попълват своето заявление, молба и си мисля, че ако ежедневно и ежегодно или на 10 години подновяват своите права, ще ги имат вечно. От друга страна, съдът се е произнесъл по друг е, случай във връзка с войнито книги в Германия. Аз съм убедена, че през следващия месец е, Европейския съд ще може да излезе с ясни насоки относно този вид търговски марки, така че ние да можем да променим нашите насоки и да можем да обосновам защо подобни търговски марки не могат да бъдат приема, приемани. Има и други, разбира се, инстанции на национално ниво, които се сблъскват с подобни проблеми и са взели различни решения от това на службата. Аз дадах своето лично мнение, аз съм убедена, че няма да има в бъдеще подобни противоречиви дебати, защото ще има още по-ясни насоки от страна на СЕС. Що се отнася до подкрепата за различните въпроси в връзка с договора Маракеш, една от целите на нашите стратегичес, нашия стратегически план по-настоящем е да се увеличи познанието в областта на интелектуалната собственост – това е същинската ни задача – търговски марки и дизайни, а също така авторско право и патенти. Академията, което е един развиващите се отдели на службата, по-настоящем работят относно развитието на вебинарите и платформа онлайн, която може да се водят дискусии по въпроси, посветени на дизайн, търговски марки и теми извън всичко това. По-настоящем това е същина на работата ни, но планът е да разширим нашата работа, включително и за произведенията останали без автор, осиротелите така наречени, в рамките на работата на обсерваторията по интелектуална собственост мисля, че все повече и повече ще развиваме нашите познания, опит и концепция. Що се отнася до апелативния състав и въпроса в тази връзка? Независимостта се урежда в самия регламент. И що се отнася до институционалната независимост, мога да кажа, че тук става въпрос за е, самия характер на институцията. Аз съм юрист по образование, що се отнася до конкретните характеристики, с които мога да допринеса за този, този пост. Както казах, аз завърших е, в е, Франция магистратура по право така че мога да заявя, че мога да допринеса именно и в тази своя подготовка, що се отнася до развитието на независимостта на състава. Защото в крайна сметка става въпрос за характери и личности на унези хора, които работят в апелативния състав. Целта е върховенството на а, закона. Вие тогава можете да наложите независимостта, ако действително вярвате и изповядвате подобни принципи. 35 годишен опит имам в различни международни организации, европейски или не. И мисля, че е, именно моята подготовка като юрист най-добре може да ме подготви да заема този пост и да гарантирам независимостта на апелативния състав. По-настоящем, а също и в бъдеще, в службата всички ние работим на изключително приятна атмосфера на институционално управление. Работим съвместно, уважавайки всеки и уважавайки нашите роли и функции, така че аз нямам песимистично отношение към бъдещето. Обедена съм, че апелативният състав по ми извършва изключителна работа. Това се признава и от Европейския съд. И действително това се дължи наистина на нашата отдаденост на принципа на независимост, освен всичко друго. Благодаря. Председателя, благодаря ви, госпожо, за вашите отговори. Не виждам друг да желая да зададе въпрос. Благодаря ви, че сте тук днес с нас и дойдохте. Моля ви сега да напуснете залата. Най-любесно ви моля. So, Mr. Господин Штурман, добре дошъл на заседанието на Комисията по правни въпроси. Разполагате с 10 минути за вашето уводно експозе, след което евентуално ще има въпроси към вас от членовете на комисията за около още 10 минути. Заповядайте, имате думата. Good afternoon. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Позволете ме преди да започна само да изразя уважението си към господин Фолиард, който реши да се откаже от кандидатурата си. Един добър кандидат е Искам да изкажа своето уважение. Уважаеми госпожи и господа членове на комисията, благодаря, че ме поканихте на това изслужване. За мен е голяма цел, а чест днес да говоря пред вас като кандидат за позицията председател на втория апелативен състав на, в службата на Европейския съюз за интелектуална собственост имате ясен списък с кандидатите, що се отнася до списъка, който е представен от състава. За мен е голяма чест да бъде в този списък. Като дете с баща си понякога отивах, когато той посещаваше своите клиенти – края на седмицата. И когато бяхме заедно в колата, той ми казваше, синко, трябва да бъдеш прозрачен и последователно в делата си. И винаги внимателно да изслушваш това, което казват хората, да изслушваш тревогите им. От тогава това винаги е било мой мотив в моя частен и професионален живот и от самото начало на кариерата си в службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, винаги моята амбиция е била обществената администрация да направи все по-прозрачна, последователна и резултатна служба на гражданите. И в този смисъл Апелативният съвет е, всъщност трябва да бъде, според мен, наистина е, пример за отлични постижения в областта на Европейската система за интелектуална собственост. Ако бъде избран за нейн председател, аз ще направя необходимото да вложа своя опит и знания, за да постигна тази представа ще насоча вниманието си към следните три области. Първо, последователност, що се отнася до а, производство по а, а, обжалване, взимане на решение. На второ място, разрешаване на споровете по един е, е ефективен начин. И на трето място, засилено сътрудничество с национал, националните въззивни органи. И в резултат на всичко това, апелативният състав играе изключително голяма роля в функционирането на цялата европейска система за търговска марка и дизайн, създадени в, що се отнася до самото идея за изграждане на Европейската служба, но и като референтна отправна точка за националните съдилища, апелативни органи и служби по интелектуална собственост. Затова последователността е, е, е изключително важен аспект. Започвайки работата в 96-та година в апелативните съвети, има изключително голям брой увеличаване на а, а, различни а, моби, а, искове за обжалване, английски, немски език са сред най-използваните езици. И само 10 от решенията, апелативните пред Общия съд, който потвърждава 85% всъщност от решенията вече взети от апелативните състави. Това показва високото качество на работата на апелативните състави, но не можем да се успокоим от постиженията. Необходимо е да работим все по-всеудайно, което е голямо предизвикателство, изисква не само правни знания, но също така управленски. А, и лидерски. Аз съм квалифициран за подобно предизвикателство, защото имам опит в областта на правото, лидерството и управлението. Аз съм учил право в Германия и Испания с особено внимание на европейското право. Имам магистратура по интелектуална собственост. Работил съм 15 години в, като юрист интелектуална собственост, част частна практика, след това работих в службата Европейската по интелектуална собственост, оперативен отдел, правен отдел, апелативни състави и ежедневно работя с английски, немски, испански и френски език. Всичко това ми дава възможност наистина да работя в областта на интелектуалната собственост от различни перспективи. Освен правната си практика, имам умение в областта на управлението и лидерството. Аз съм ръководител на сектор в службата по интелектуална собственост. По-настоящем съм ръководител на екип и програмен менеджер на апелативен състав, а също така в областта на работата си съм работил изключително много по ръководството, хармонизирането и насочването на апелативните процеси в полза на потребителите. Всичко това сочи моя опит като правен експерт и лидер, вдъхновен от работата си в много дисциплинерни, много културни екипи. И накрая аз проявявам интерес, открита позиция, енергия да да погледне към новите предизвикателства. Както, що се отнася до ефективните разрешаване на спорове. Аз съм убеден, че в тези предизвикателни времена, в които живеем, трябва да посочим, че администрацията на ЕС е открита, действа бързо и прозрачно, и че е, тя наистина проявява грижа за е, тревогите и интересите на гражданите и дружествата. Например, не е необичайна практика за едни и същи страни е, да, бъдат, да участват е, в е, апелативните е, състави и също така да се явяват и пред националните съдилища, както вътре, така и извън ЕС. И изключително важно е по-ефективно да се разрешават всички тези сложни спорове. Съвсем наскоро във вашата препоръка към комисията вие насочихте вниманието именно към минималните норми гражданско производство в Европейския съюз. Моята идея е да се обърне внимание на всички тези въпроси разработвайки една система за управление на дела, където доклад, докладчика заедно с съответно страните взима решение относно най-ефективния механизъм за разрешаване на спор, медиация ком, или помирение. И в сърцевината, използващите тази система ще бъдат оправомощени, овластени да намерят а, конкретни решения, за да може да се стигне до края на спора и по този начин да се преодолее проблема с разходите и просрочванията. За тази цел има водеща роля, която може мога да изиграя в областта на е, службата по медиация вдъхновен от е, съответната директива на Европейския парламент и съвета от 2008 година. Ние искахме да посочим на нашите потребители, че не само европейските институции са е, активни по отношение на законодателната част и страна на медиацията, но на практика се прилага духа и ползата от директивата за медиация в своя среда. А председателя тук играе изключително важна роля в това начинание. Той или тя трябва да проявяват водачество, да ръководят структурата, да осигурят ефективна система за управление на делата. И аз мога да гарантирам, че гладкото провеждане на подобна система в апелативния съвет е много важен аспект. Като човек, който а, с умение взимам решение, мога да кажа, че съм взимал стотици решения до сега в практика и работил като адвокат в частната си практика. Много добре познавам под потребностите и тревогите на потребителите. А също така съм и е много опитен, най- сред най-опитните медиатори в службата. И на последно място, засилвайки сътрудничеството с националните въззивни органи, Апелативният състав следва не само да насочи вниманието си върху висококачествени решения, ефективно разрешаване на споровете, но освен това трябва да се постави акцент върху споделянето на знанията и експертния опит, навлизайки в диалог с другите партньори, като националните съдилища, националните оперативни състави и службите по интелектуална собственост. Европейският законодател много ясно го е казал, че Европейския съюз и националните системи за търговски марки и дизайн трябва да съществуват съвместно, което означава, че трябва да продължим да изличаме полука от съвместната си работа и е, състава трябва да обръща много внимателно внимание на онова, което вършат нашите национални партньори, особено имайки предвид, че службата и апелативните състави съществуват 20 години, докато националните системи съществуват повече от 100 години. Следователно, ако бъде избран за председател, аз ще устоявам по-тясното сътрудничество между нашите апелативни състави и националните а, апелативни органи и националните служби за интелектуална а, собственост, за да могат наистина да се извлекат максимални полки от съвместната работа. В заключение, тези идеи, които изразих, ако бъда избран, ще дам своя принос, за да може апелативният състав да бъде по-прозрачен, ефективен. Така че да мога да кажа един ден на своята дъщеря, е, приключих, изпълних мисията си. Благодаря за вашето внимание. С интерес очаквам вашите въпроси. Thank you as Well. Now, do the have... Благодаря много. Имат ли членовете въпроси? Да, господин Фос. Vielen Dank, Herr Schömann, für die ähm, Darstellung auch Ihrer ähm, Vorstellungen. Sie haben auch die благодаря ви много за коментарите, както и за вашите идеи, господин Штурман. Вие говорихте за медиацията. Миналата година ние имахме проект на доклад във връзка с насоките за медиацията. Вие какво сте направили във връзка с медиацията и как виждате нейното бъдеще? Това е първата част на въпроса ми. И на второ място, Имайки предвид езикът, езиковият превод в службата, каква е от тежестта на отделните езици? И може ли да дадете някои идеи за подобряване на съответствието между различните решения на службата с оглед на езиците, които се използват и с оглед на новите технологии. Благодаря. Следващия колега, имам два въпроса. Първо, има едно решение от 2015 година за одобряване на търговска марка Дери М. Франк. Това е много спорно решение за общностна търговска а, марка, тъй като заимства много популярно литературно произведение и неговото заглавие. Предишният председател на апелативния състав отказа да одобри тази регистрация. също така апелативен съд в Белгия е извършвал отказ поради несъответствие на критериите авторското право върху произведението е, изтече, върху е, първи, изтече на 1 януари 2016 година. И съответно сега е, може да се направят нови постъпки за регистрация. Искането е направено от частна организация. Искам да ви попитам, вие като кандидат за председател на втория апелативен състав, ще можете да проведете по-добро разграничение между интересите на частни лица, които се стремят към защита на претендираните си интереси и публичните интереси. Вторият ми въпрос е свързан с подобряването на достъпа на незрящи до книги. Европейските за законодателни актове, с които се въвежда договора от Маракеш, предвиждат предприемането на, мар... на определени мерки, с цел да се помогне на незрящите в Европейския съюз. Тук има тристранни срещи между двата законодателни органа на Европейския съюз. Може би ще са необходими допълнителни мерки в сегашните проекти на актове. Как съдейства вашата служба на оправомощените структури, които могат да разработват материали в помощ на незрящите. Благодаря. Давам ви думата за отговор. Благодаря. Благодаря за въпросите. Сега ще отговоря на немски на първия въпрос, ако ми позволите. За медиацията. През 1999 година Аз съм посещавала първия в света университетски курс по медиация и съм работил като медиатор след това. В лично отношение най-голямото постижение е, че успяхме в апелативните състави да въведем медиация и да я използваме като метод за решаване на споровете. С голям интерес прочетох вашите становища е, във връзка с директивата за медиацията, но ми се ще тук е, да спомена три неща. Първо, трябва да се гарантира равенството е, в медиационния процес и да се гарантира неговото качество. Ние подкрепяме вашето мнение в тази връзка. След всеки процес по медиация пишем на хората, като събираме от тях предложения за подобряване на качеството. Всички медиатори са длъжни да демонстрират, че работят качествено. Така че, що се отнася до медиацията, имам натрупан опит. Има и нещо друго в доклада. Е, за медиацията, който вие сте изготвили. Е, изразили сте съжаление, че в много държави членки медиацията като способ за решаване на спорове не е широко известна. Мога само да споделя това виждане и мисля, че препоръките ви към държавите членки са е, изоредно уместни. Трябва да се предприемат мерки медиацията да стигне до повече хора. Хората по-широко да знаят за това, че медиацията предлага и на физическите лица, и на дружествата много предимства. Ние сме правили това, давали сме конкретни случаи на нашите служители, за да преценят дали е възможно медиацията да се окаже по-подходящ способ за действие в определени случаи. И тогава на страните се предлага ако случаят е такъв, да отидат към медиация. Идеята на този проект на доклад е да се стигне до хората и да им се разясни какви са предимствата на медиацията. Така хората и особено юристите започват да си мислят за този вариант – Следователно, длъжни сме да общуваме с хората, длъжни сме да разгласяваме сред тях съществуването на медиацията и нейните предимства. Това е нещо, за което е, съм се изказвал на конференции, писал съм статии. Също много важно е да се мисли перспективно. Връщам се на вашия въпрос. Бъдещето на медиацията е положително, тъй като медиацията до някъде разтоварва съдебната система – и дава възможности на физическите и на юридическите лица да постигнат по-добре споразумение. Мисля, че медиацията е от голямо значение и ще бъде от голямо значение и за нас. Ако погледнете е, различните доклади, е, които са публикувани за възможността за създаване на медиационна служба, е, това дори се обсъжда на ниво съд на Европейския съюз. Ние в момента мислим за това в нашата служба и то ще бъде много перспективно решение. На второ място беше зададен въпрос за това как езиците се отразяват върху ефективността на нашите решения. В службата за интелектуална собственост в Европейския съюз, ние работим на 23-те официални езика на Европейския съюз. Това, което трябва да имаме предвид е, че миналата година 46% от докладите са били на английски, 17% на немски, 7 или 8% на испански и няколко процента на френски. Горе-долу това е, е разпределението между езиците, тяхната относителна тежест. В апелативните състави също така 46% от актовете са на английски, 25% на немски, само около 5% са били на испански и 3% на френски. Това също показва каква е относителната тежест на използване на езиците, английският води, следван от немския. В втория апелативен състав не беше възможно да се водят производства на немски, тъй като председателят не говореше немски. И така производствата се разпределят между другите състави. Затова мисля, че е добре да може да се използва немски и в втория палативен състав. По отношение на това, има ли единство в практиката и дали съвременните технологии могат да допринесат за такова единство, смятам, че този въпрос засяга един много интересен и важен аспект от нашата работа. Както вероятно знаете, в службата в момента а и от самото начало прилагаме стратегията, която беше изработена за службата до 2015 година. Използването на съвременна технология е с централно място в тази стратегия. Тя ще запази централното си място и стратегията ни за периода 2017-2020 година. Е, почти всички процеси, които протичат при нас, могат да се следят в интернет. Е, току-що сме пуснали в действие ново приложение, което се нарича електронна жалба. Тоест, жалби могат да бъдат подавани в интернет. Има нов софтуер специално за тази цел, който трябва да допринесе и за по-голямо единство в нашата практика. През последните 20 години а, апелативните съвети са разисквали 20 000 решения. Има и решения, които стигат при нас, тръгвайки от националното равнище. Така че говорим за огромен корпус от решение и е необходимо да има единство на всички нива. Сега на вашия въпрос. Ако правилно разбрах въпроса ви, вие питате за конкретното дело, свързано с литературно произведение. Да. Това е при цялото ми уважение решение на четвъртия апелативен състав, постановено през 2015 година. Въпросът ви е интересен, но за мен е малко трудно. Като е, служител на апелативния състав, да навлизам в детайли и в подробни коментари. Мисля, че това, което е важно, са аспектите свързани с авторските права. Вие ме попитахте как може да се гарантира баланс между частния интерес, чиято защита се цели, частния интерес на автора, на създателя на произведението и обществения интерес. Това е много важен въпрос. За да има такъв баланс, най-важното за нас е, в състава е да се придържаме към съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Просто да познаваме добре решенията на Съда и да ги е, възпроизвеждаме в своята практика. Също така. Е, да, това е задача, която стои пред нас. Като Използваме прецедентите от съдебната практика и по този начин гарантираме равновесието между обществения и частния интерес. Трябва да бъда е, съвсем честен. Вторият ви въпрос е, като че ли малко ми обягна за слепите хора. Какъв беше въпросът? Повтарям е, въпроса как службата възнамерява да съдейства на така наречените оправомощени структури в задачите им да разпространяват достъпни книги, литературни произведения сред незрящите хора. А, т.е. вие ме питате как ние бихме помогнали. Ами, мисля, че трябва да се мисли творчески. Но е това, което можем да направим е, ако има съдебно решение, което постановява, че литературните произведения следва да бъдат достъпни за незрящите, ние трябва да видим какви задължения проистичат за нас от това решение и какво може да се направи, за да се осигури по-широк достъп на незрящите до литературни произведения. А сега не мога да кажа, трябва да, дали ще се превеждат тези книги или ще се издават. А, ако има съдебно решение на европейско ниво, трябва да се запознаем с него и да решим как да го превърнем в практика, че наистина незрящите хора да получат реален достъп. Okay. Thank you very much. Председателят, много ви благодаря за дадените отговори на въпросите на нашите членове. Благодаря за това, че сте с нас днес. И сега ви моля учтиво да напуснете залата, тъй като предстои обсъждане, на което не можете да присъствате. So, dear colleagues, as you know, it is not our role to select one of the two е. Уважаеми колеги, нека да продължим работата си. Целта е да поговорим за това как са се представили кандидатите, е, каква е тяхната, е, какви са техните способности. Разговаряхме с секретарията, те ще подготвят проекта писмо и след това координаторите ще го разгледат и ще го изпратим. Пета точка. Проекто становище за приложението на разпоредбите на договора за националните парламенти. Господин Лебретон е докладчик. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Предлагам да включим в предложението за резолюции следните предложения. Първо, във връзка с доклад за 2015 година за отношенията между Европейски парламент и Национален парламент става ясно, че има непознаване на ролята на националните парламенти. И комисията не само, че не я познава, но дори изразява известна напрежение към нея. И за това и в Авко вчера ем, на срещата с националните парламенти един от чешките членове на Сената заяви, че не е доволен от това сътрудничество. Необходима е по-голяма демократична е легитимност и по-добро представяне на гражданите от е, различните части на Европейския съюз. И трябва да се прилага принципа на субсидиарност. Това също беше потвърдено вчера на заседанието на АВКО от е, един професор от Хумболтовия университет мнение, което не можем да не уважим. Това означава, че е необходимо да има по-задълбочен диалог и да не се монополизират законодателните инициативи. И трябва също да си зададем въпрос, да поставим под въпрос този тип монополизиране. Освен това, комисията редовно прибягва към актове по делегация, които следва да се, да се прилагат по изключение, всъщност се прилагат в две трети от а, случаите. Нещо, което означава, че реално комисията иземва законодателни правомощия от Европейския парламент. Работната програма на комисията от 2015 година потвърждава тази мярка. И така в заключение призоваваме Европейската комисия да спазва принципа на субсидиарност и да се придържа строго към своите задачи. Господин Звявка иска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Левретон за това, че подготви това проекто становище. Важен е въпросът за ролята на националните парламенти в работата по европейското право. Това е тема, която редовно възниква в дебатите тук. Трябва да бъдат включени националните парламенти, но не мога да се съглася с господин Добретон, що се отнася до упреците, които той отправя към Европейската комисия. Ясно, е, че Европейската комисия има монопол, що се отнася до законодателната инициатива. Но не комисията си е присвоила тези правомощия. Затова от вашето проекто становище заключението ми е следното. Е, ако сме съгласни с вас, значи трябва да променим договорите крайна сметка ролята на националните парламенти е включена в договорите. Не става дума за свобода да се действа или не. Европейската комисия не е законодател. Да, има немалко актове по делегация, но това е, дали е по вина на Европейската комисия. В крайна сметка трябва да се отговори на въпроса, кой дава правомощие на комисията да работи с такива актове по делегация. И отговорът е, е, че комисията не си присвоява тези правомощи отново и в този случай, а те и, си предо... и се предоставят във всеки отделен случай от законодателите, т.е. от Европейски парламент и съвет. Да, комисията има право на законодателна инициатива, но ние взимаме законодателните решения. Националните парламенти твърдите вие, са единствените демократично избрани органи. Но това е напълно невярно. Европейският парламент е демократично избран от 1979 година членовете на Европейския парламент се избират на всеобщи избори. Членовете на Европейската комисия не са пряко избрани, но правителствата в държавите членки също не са директно избрани. Точно за това не може да се окорява комисията в това. Комисията има инициатива, но законодатели са Европейският парламент и съветът. И така, работата, която се върши в днешно време от Комисията по конституционни въпроси, изисква да се реагира сериозно, да излезем с сериозно становище, а не с становище, което съдържа критики, които изискват да се промени договора. Мисля, че съвсем не е момента за това. Благодаря. Искри някой друг да се изкаже, господин Андерсен. Thank you. Благодаря. Прочетох това проекто становище. но ми се струва малко трудно да видя ползата от подобно становище за работата на Комисията по конституционни въпроси. Становището са отправени много и е, прекомерни критики към Европейската комисия. Същевременно не се предоставят други възможни решения. Мисля, че АВКО ще се справи с, из, с изготвянето на доклада, но би било добре и Юри да се възползва тази възможност да излезе с становище, което да е конструктивно. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Мога да е, говоря много по тази тема, но съвсем накратко. Искам да подчертая казаното и от господин Свиевка и от господин Андерсън. Съгласна съм с изказаната от тях позиция. Още нещо, което искам да добавя. Понякога, когато заседаваме, ето тук заседаваме в Европейски парламент, ние е, като членове на Европейски парламент. Националните депутати заседават в националните парламенти. И всеки работи в контекста на своят парламент. Би било много полезно, ако членовете на Европейския парламент получат право да се изказват в пленарна зала в националния парламент, да кажем националните депутати депутатите в Европейски парламент от Австрия да могат да се изказват в пленарна зала в австрийския парламент. А, и то по всички теми, а не само в европейския час. Благодаря ви много за тази идея. Това са всички коментари от страна на присъстващите колеги. Европейската комисия иска ли да се изкаже? Не. В такъв случай Крайен срок за подаване на изменения е 10 май. 10 май тази година. И така. С това приключваме работата си по тази точка. Преминаваме към седма точка. Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Госпожа Регнер е докладчик. Благодаря много. Присъствах на много интересно изслушване, което се проведе по темата в Комисията по економически въпроси, точно по същата тема, така че съм готова да изслушам вашите коментари. Преди да се спра на основните точки, които засягам, бих искала да обсъдя една идея на представителите на малките и средни предприятия. Много интересно беше да ги изслушаме. Онези, които представляват малките и средни предприятия, добре знаят какво означава да се бориш с 28 различни режима на данъчно облагане в Европейския съюз. За големите фирми това не е толкова трудно. Те имат специализирани отдели за целта. Но малките и средни предприятия проявяват голям интерес към общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. И за това е добре да вземем предвид всичко това при изготвянето на становищата. Имаме две предложения. Знам, че следите темата. Знаете какво се обсъжда в комисията за документите от Панама. Знаете, че организираната престъпност и укриването на данъци е международно явление, преминаващо граници, използващо новите технологии, а данъчното облагане и приложението в тази област изостават по всички тези аспекти. И затова трябва да се вземат предвид и общата основа за облагане с корпоративен данък и общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Вторият ми коментар. Праговете. Общата консолидирана основа трябва да е задължителна за всички фирми, освен малките и средни предприятия. В директивата за счетоводството имаме специални изисквания и критерии, дефиниращи малките и средни предприятия. И именно тези критерии трябва да се прилагат така, както настояват и самите малки и средни предприятия. След това иновациите и инвестициите. Всички добре знаем, че ни трябват иновации – Европа трябва да се движи напред, а не да изостава. И фирмите трябва да инвестират в бъдещето. Насърчаването на инвестициите и иновациите по-скоро трябва да става чрез държавни субсидии, а не чрез освобождаване от данъци. Защо? Защото много често се оказва, че когато прилагаме такива възможности за освобождаване от данъци, не се покриват всички възможни варианти в правните текстове, остава вратичка и след това тази вратичка е предмет на безкрайни злоупотреби. Друг... И в Комисията по правни въпроси можем да подходим малко по-новаторски. В Комисията по економически въпроси темата се обсъжда вече много години, но може би е добре ние да се намесим и да дадем определение на понятието дружество, търгуващо в дигиталната среда. Като Google, Facebook и прочие. По-настоящем те се третират като фирми с стандартни седалища, разположени някъде, но действат навсякъде по света. И така, това е важен въпрос. защото търговските марки е, интелектуалните права, патентите, фирми, които е, действат навсякъде, могат да доведат до проблеми с данъците. Свързах се с Департамента за проучване за политиката и дефиницията е дружество, действащо по е, различни е, мрежи, като интернет, мобилните мрежи и е, други подобни мрежи. Това е интересно определение, това е шанс ние тук в Европейския парламент да подходим малко по-новаторски и да дефинираме понятието дружество, действащо в цифровата област. Любопитно ми е какво мислите за всичко това. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожа Легрип, което е докладчик Сянка от името на НП по проекто становището, моли за вашето извинение, че не е тук на обмян на, на мнение днес с колегите, но позволете от нейно име и от своя да благодаря на вас за извършената работа, за вашето експозе. Много важно досие. Имам известни насоки, които с удоволствие ще споделя с вас. Изключително важно е значението на общата основа за облагане с корпоративен данък, мерки, които вече дълго време се обсъждат в Европейския съюз и предложенията са много сериозна стъпка към по-последователен и а, ефективен а, подход към данъчната данъчния режим в Европа с цел подобряване е, вътрешния пазар и е, борба с избягване на плащането на данъците, по-голяма видимост на данъчните системи на държавите членки сред тези мерки. По този начин ще се повиши конкурентноспособността, ще се а, е, а, повиши прозрачността на цялостната дейност в Европейския съюз. Така че Европейския парламент по тези препоръки по този начин ще подготви своята позиция, така че държавите членки, които в крайна сметка имат около окончателно думата по този въпрос, ще имат възможност, надяваме се, да водят е, плодотворни разисквания на заседанията в съвета по този много важен проект. Госпожа Лекри продължава, разбира се, да оценява предложенията на госпожа в предложенията и очаква да продължи да работи с вас, госпожо, като докладчик по това много важно досие. Благодаря. I do not see... Не виждам друг да желая думата. Господин Диран. Само една дума, господин председател. Искам да кажа, е, именно в духа на казаното вече, е, че разбира се, госпожо Регнера, ние споделяме е, това, което предлагате. Е, становището не е съвършено, не трябва да бъдем лицемери, но все пак е, трябва да има обща данъчна основа. Аз съм сигурен, е, че колегата Любретон ще настоява, че в крайна сметка тук е, решават държавите членки. Е, споделям това. Ще се опитаме да дадем становище максимално конструктивно. Въпросът за общата данъчна основа е фундаментален тъй като виждаме, че има конкуренция между държавите на тази плоскост. Е, много трудно е, е да се постигне е, добре функциониращ за стоки и услуги вътрешен пазар, е, но вътрешен пазар, в който е, има практически ежедневна конкуренция между държавите членки, коя по-малък данък ще предложи. За това трябва да постигнем напредък по този въпрос. Само с едно малко уточнение. Е, по отношение на е, прага. Е, дали прагът да е 40 милиона евро или 50 милиона? Ако искаме да използваме да, общата данъчна основа, за да обхванем големите предприятия, трябва да използваме понятията от е, директивите за счетоводството. Е, там прагът е 40 милиона евро. Е, не бива да увеличаваме праговете така, че да изолираме прекалено много предприятия от бъдещата нормативна уредба, да ги изключваме от нейното приложно поле. Нека се придържаме към вече възприятия прак от 40 милиона евро. Благодаря. Желая ли комисията да вземе думата? Благодаря, господин председател. Първо, Позволете да благодарим и да подкрепим работата на вашата комисия по отношение директивата за обща основа за облагане и обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Като цяло, наистина подкрепяме, наистина благодарим и за вашата подкрепа, изразена а, от докладчицата. За нас това предложение е изключително важно, което е насочено към две цели – Първата, очевидно, е да има равнопоставеност, да има справедлива корпоративна данъчна система в Европейския съюз, а втората е, основна цел е да се гарантира конкурентно способността на корпоративната система, защото по този начин може да се генерират работни места в Европейския съюз и економически растеж и това е много важно по отношение на нашето място на световната сцена. Трябва да можем да се конкурираме с всички онези, които са извън в Европейския съюз. Така че е много важно наистина да се обобщат двете предложения, които се разискват по настоящем. Оценяваме, че Насоката на вашата работа е основно към аспекта, свързан с справедливостта, към която се стремим по отношение на системата, имайки предвид също така и конкурентноспособността, което е също много важен елемент. Имаме ясни общи интереси по отношение а, изграждането на система, която е жизнеспособна, справедлива, равнопоставена. Много е важно да бъде жизнена наистина, за да може да има успешна конкуренция с останалите участници на световната сцена, така че още веднъж благодаря за вашия интерес. С голям интерес ще продължим да работим с вас по всички тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Дали докладчетата желая да добави нещо по този въпрос? В такъв случай можем да приключим по тази точка от дневния ред. Разгледахме съвместно седма и осма точка от дневния ред, ако правилно съм разбрал. Много добре. Продължаваме в такъв случай с девета точка, именно проекто становище относно проверка за пропорционалност преди приемане на ново регулиране на професии и думата има господин Любретон, докладчик. Благодаря ви, господин председател. Европейският съюз разполага с около 5600 регулирани професии и тук е необходима специална нормативна уредба, която да засяга въпросите за квалификацията и правоспособността. Всяка държава членка може да ограничи достъпа до упражняването на тези професии чрез прияти от нея правила, но днес Европейската комисия смята, че нееднаквите изпити и нееднаквата уредба в Европейския съюз може да се отразят неблагоприятно върху доверието към професионалистите, практикуващи тези занятия, както и към достъп да се отрази отрицателно върху достъпа. Държавите членки би трябвало да провеждат много повече проучвания преди да регламентират различните професионални занятия. Вашия докладчик Сиречас не споделя избора на комисията а именно да се приеме директива, смятаме, че комисията би трябвало да възприеме минимални критерии, които да се използват при контрола на пропорционалността. Всъщност Бундесрата на Германия е на същото мнение. Освен тези е, извънредно е, детайлни критерии за контрол, е, които предлага комисията, е, тя излиза извън пределите на съдебната практика и нейните критерии. Е, тя е, не позволява и не би позволила да упражняват по-лесно своя контрол националните органи. В тази връзка ще предложа изменения. Не мога да ги цитирам всички, защото са многобройни, но изменение едно припомня съдебната практика на Съда на Европейския съюз, където е възпроизведено становището за националната компетентност, в частност по отношение на нотариусите. Изменение 2 трябва да има не толкова а, инвазивен общ подход, а минимални препоръки. Изменение 5 е, също така е свързано с обръщането на доказателствената тежест. Не трябва държавите членки да доказват, е, че техните изисквания са, са размерни, а обратно комисията е тази, която трябва да докаже твърденията си, че това, което правят държавите членки е несъразмерно. Е, това е, господин председател. Надявам се, че работата ни ще бъде много прецизна и много конструктивна. Благодаря, госпожа Ниблер. Благодаря много, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че представя и и измененията в своя доклад. Имам три коментаря по отношение на предложението на комисията. Съгласна съм с докладчика. Що се отнася до тежестта на доказване? Трябва по няколко основания да разгледаме този въпрос – Що се отнася до регулирането на професиите, това е задължение на държавите членки, очевидно. Така стоят нещата в съдебната практика сега и практиката на съда също го доказва. На следващо място мисля, че няма правно основание за предложението по отношение признаване на професии по начина по който се идентифицира това в предложението на комисията. И на трето място би трябвало държавите членки по свое осмотрение да взимат съответно решението за това. Има възможност за признаване на професия, когато има конкретни критерии ясно уточнени в директивата за професионалните квалификации. И мисля, че тук отново на практика се накърнява компетентността на държавите членки и правомощите с това предложение. И позволете сега, тъй като представителя на комисията все още е тук, да каже и още нещо – по отношение квалифицирането, регламентирането на професии, струва ми се, че комисията възприема позиция в такъв смисъл, сякаш няма а, съответна система, а самата професия следва да се регулира. Това обаче не отговаря на принципите на единния пазар. Ние отбелязахме професионални организации с много ясен изявен опит е, през миналото, е, до какви критерии са стигнали в своята практика. И мисля, че като че ли липсва доверие и липсата на доверие към подобни професионални организации някак си проличава, пък аз не мога да се съглася с подобно отношение. Моята позиция е точно обратното. Само регулирането очевидно доказа възможността си и се установява като подход и струва ми се, че държавите членки по свое осмотрение трябва да поемат а, тези а, задачи. Тоест, аз отстоявам принципите за саморегулиране в конкретни професии. И а, докладчика наистина прави предложение в правилната посока в този смисъл. Това е първата ми оценка на положението. Благодаря. Председателя, благодаря. Друг не желае, както виждам думата, от членовете на комисията. Комисията обаче желае да реагира. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски език, тъй като има възможност за устен право. Така че благодаря ви много наистина за вашето мнение, за бележките. Изслушахме много позиции от страна на засегнати в тази област. Много добре познаваме принципа на субсидиарност. Буденсрак, както вече бе казано, се разглежда този въпрос сега. Ще се спра на някои аспекти, които бяха повдигнати тук в хода на разискванията и ще се опитам да ви кажа защо според нас е необходимо да има обвързващ акт в тази област, защо това предлагаме. Ще се опитам да мотивирам нашето предложение в този смисъл. Мисля, че всичко това е ясно посочено, но още веднъж ще кажа, че замисълът е да има обвързващ акт, обвързваща правна основа, за да може да се анализира принципа на пропорционалност, да се извърши проверка преди да се приеме ново регулиране. Не говорим за вече съществуващото. Що се отнася до държавите членки, ние разбира се искаме да има а, прозрачност и и за това а, заложихме и на този брой 5700. А, необходимо е да се има предвид подробната проверка, която се извършва от страна на комисията и наистина а, мога да докажа, че това е съвсем пропорционален подход. В резултат на всичко това, се стигна до много интензивни разисквания в рамките на самата комисия и ние взехме решение да направим това законообвързващо предложение и да го представим на ваше нашето внимание. Разбира се, то е разработено от Европейския съд, ще бъде също така обсъждано от държавите членки, но недостатъчно далече се стигна. Не стигнахме до там, до където ние желаехме, т.е. да се направи един задълбочен анализ на а, а, актовете и на регламентите, основа на критериите. в хода на нашия анализ стигнахме до констатация, че има правно основание за правно вързващ акт и ние също така бихме могли е, да установим и координация на национално ниво в е, тези седем отрасъла. все още не сме предприяли конкретните стъпки, все още не координираме, само предлагаме, че е необходимо необходимо, разбира се, е, много внимателно да се анализират критериите на СЕС, за да се вземе решение относно пропорционалността. Тук в никакъв случай не искаме да навредим, е, засегнем компетентностите, правомощията на държавите членки. Става въпрос за една проверка, но наше мнение относно критериите, които ще бъдат използвани. Тези критерии трябва да бъдат проверени а, когато става въпрос за ново регулиране. И а, е необходимо да има действително много ясна а, правно основание за това. Критериите разбира се, няма да се прилагат към всички а, професии, към конкретни само от тях, Разбира се, всичко това ще бъде анализирано по-отделно, за да се вземе решение за прилагане. Но всички конкретни аспекти ще бъдат разгледани, имайки предвид също така и насоките на Европейския съд. Така че в нашето предложение, според нас, има достатъчно а, мотивировка относно правното основание, както каза госпожа Ниблер – Мисля, че само регламентирането и регулирането е добра идея. Ще ви кажа какво е мнението и на комисията по този въпрос, но в предложението, с което разполагаме, няма насоченост в него относно само регулирането. Това е само един начин, за да можем да извършим проверка и анализ. Подходът е изцяло неутрален, що се отнася до само регулирането. Благодаря. Okay. Председателя. Any other remarks? Дали има желаещ да вземе думата? Господин Любертон. Само една дума в заключение. Искам да кажа, че дебата е много интересен една срещу друга, застават две позиции, тази на госпожа Ниблер, другата на комисията е, и много трудно е те да се съчетаят. Е, мисля, че в крайна сметка трябва да се държи и за саморегулирането на така наречените регулирани професии и в моята страна Франция саморегулирането дава доста добри резултати. Смятам, че и това е посока, в която трябва да насочим разсъжденията си. Благодаря. Председателят във всички случаи срокът за изменение е 9 май, Денят на Европа, 6 часа вечерта. Това е срокът, 6 часа вечерта на 9 май. Okay. Uh... Е, И така, продължаваме. Би следвало да продължим с точка 19, обаче тя се отлага. Трябва само да ви прочета една информация. Поради отсъствието на докладчика, ви уведомявам, че секретариатът ще разпространи сред вас Писменото становище на правната служба на е, съвета от 7 декември 2015 година във връзка с изграждането на капацитет е, в подкрепа на стабилността и мира и е, с оглед на правните въпроси. Тук член 6, алинея 1 от е, правилника за дейността на съвета има изискване за поверителност като членовете на правната комисия на парламента получават привилегирован достъп до този документ. Ние сме замолени в замяна да не разкриваме съдържанието на документа на широката общественост без предварително разрешение за това. Също така сме замолени винаги, когато е възможно да съхраняваме този документ в служебни помещения, а ако се налага той да излезе от служебните помещения, да го държим близост до себе си, тъй като ние единствено имаме право да го ползваме. Моля да отбележите тези изисквания. Сега продължаваме с други точки, които са предвидени за разглеждане при закрити врата. Поради това, моля лицата, които нямат възможност и право да присъстват на заседанията при закрити врата, да напуснат залата. Благодаря.